изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпроси на външните работи а, а, за положението в Йемен. А, господин комисар, имате думата. А, почитаеми дами и господа, радвам се, че имам възможност от името на госпожа Могерини да говоря с, и обсъдя с вас положението в Йемен Наред с другите проблеми в Близкия изток, кризата в Йемен е, трябва да привлече вниманието на международната общност. Йемен заема стратегическо положение в Персийския залив. Е, на пътя за Африканският рок, на пътя от Средиземно море към Индийският океан. Има реален е, риск кризата да се разпространи в други части на този регион. Нещо повече. Най-новите събития показват, че терористичните организации Ал-Каида в арабският полуостров вече се намесват там и се възползват от вакуумът в държавната власт в тази страна. Това е опасно за всички страни в региона. Регионалните сили трябва а, да изберат сътрудничеството като единствената альтернатива за решаване на проблемите в този район. Сега, наскоро станаха 100 дни от изговарянето на президентът Хади. Страната е изправена пред хуманитарна катастрофа. Повече от 3000 бяха убити 40 е, хиляди ранени и една голяма част от населението се нуждае от хамитарна помощ. В момента има и сериозна продоволствена криза. За да направим сравнение, сега повече хора са в нужда в Йемен от целият Сахел. Нашата позиция е ясна и тя се е изразена в заключенията на съветът по външните работи от 12, 15 април. И наскоро в изявлението на заместник-председателят на комисията, че няма изход от друг изход от кризата, освен политически процес под надзор, егидата на ООН за истински конструктивен диалог между различните заинтересовани страни. По-нататъчният диалог между силите вярни на бившия президент и изпълняването на резолюцията на съвета за сигурност няма да реши проблема. Само параметрите на резолюцията на съвета 20, резолюция 2216 на съвета за сигурност може да доведе до устойчиво решение на кризата премахване на терористичните групи и осигуряване на дългосрочна стабилност. Трябва да се премахнат причините за нестабилност, които се коренят в социалните условия и историята на региона. Тук Ахмед е, е, пледира за диалог. Срещата в Женева ще бъде първа стъпка към, стъпка към връщане на цялостен политически процес. Първо трябва да се създадат от условия за спиране на въоръжените конфликти, след това за траен примирие и след това оттегляне на воюващите сили от ключовите градове. Те трябва да очакват всички сили, включително охоти, е, за да може да се тръгне по, реално по пътя към мира в рамките на параметрите, определени от резолюция 2216 на съвета за сигурност. Нашето послание към всички е ясно. Участвайте в процеса по дигитата на ОНЕ добронамерено и добросъвестно. Всички легитимни е, опасения ще бъдат взети предвид в едно широко политическо решение. Ху, хуманитарното въздействие на бомбардирането и продължаващия военен конфликт върху гражданското население, особено върху децата, е тревожно по своите размери. Е, влушава и без друго тежкото хуманитарно положение насочването на ударите върху цивилното население, включително болници и сградите, използвани от ООН, е абсолютно неприемливо. Много важно е хуманитарната помощ да, постиг, да стигне до хората на Йемен. Ние се стремим към трайно хуманно и устойчиво решение, така че да се даде възможност за спешното предоставяне на хуманитарна помощ, горива, храни и основни медицински услуги въз основа на абсолютно безпристрастно и равностойно третиране. Е, изпълнението е, на резолюцията 2216 ще доведе до пропорционално и предвидимо решение. Трябва да се създаде инспекционен механизъм на ООН, за да може да се наблюдават корабите, които отиват в Йемен. Призоваваме всички страни да зачитат международното хуманитарни закони и да защитават, осигуряват защитата на гражданите. Всички трябва да се въздържат от нанасене на удари върху цивилната инфраструктура, медицинските заведения и да използване на гражданските сгради за военни цели. Особено важно е всички страни е, да осигурят безопасността на медицинският персонал и е, работниците, от, които оказват помощ, да освободят, оказват е, свободен достъп на линейките и други медицински е, возила. Хуманитарната е, служба вече е мобилизирала 25 милиона с хуманитарна помощ, за да се решат най-неотложните проблеми. Също така върват дипломатически усилия, за да се осигури достъп на хуманитарната помощ. Но о, това не е достатъчно. Но международната помощ ще остане капка в океана, ако не може да се възстанови а, търговското корабоплаване. И ако продължат воюващите страни да предотвратяват доставането на хуманитарна помощ. В крайна сметка решаването на кризата трябва да, решението на кризата трябва да бъде политическо да се предотврате по-нататъчното задълбочаване на конфликта и на сектантските настроения. Трябва да се подкрепят усилията на ООН и на всички, които се стремят към бързото решаване на конфликта. Очаквам а, с интерес дебата по този въпрос. Благодаря, господин комисар. А сега а, пристъпваме към дебата. Е, а, е, искам да кажа добре дошли на всички наши гости. А, първо се дам думата на представителя на политическите групи. Първо госпожа Алиот Мари. Благодаря, господин председател. Господин комисар, наистина в Ямен изкристализират сега голяма част от напреженията и конфликтите в Близкия изток. Персийският Персидският залив а, наистина е на път да загуби а, своето стратегическо равновесие, а неравновесието там а, може да се отрази върху целия Близък изток и върху страните близки до а, залива на Ден. Е, това е, също ще се отрази върху нашето положение, било то економическо, положение в областта на сигурността или културно. Европейският съюз следователно не може да се дезинтересира от това, което става в е, Йемен. Всъщност, доста непозната страна, констатирам многократно, въпреки че това, което става там, се отразява и върху нас. Е, днес са Бахрейн, Египет, Йордания, Ковейт, Марокко, Катар, е, Судан, е, емирствата. За пръв път с подкрепата на западноевропейските държави се противопоставят единно на бунтовниците хути. Тези страни често се намират в конфликт помежду си, но днес се оказва, че са в коалиция за единни действия. Както и вас, ние осъзнаваме, че това не е достатъчно за възстановяване на дългосрочен национален баланс, който е толкова важен за регионалната стабилност. Страните от залива са наши първи съюзници в борбата срещу Даеш и срещу тероризма. Питам, какво прави самият Европейски съюз, за да участва в възстановяването на стабилността в Йемен. Не става дума само за една или друга инициатива, защото ние не трябва да бъдем само подозирани, че имаме финансови интереси в региона. Какво прави Европейския съюз за ефективната защита на гражданското население? Първата жертва на военни действия. Може ли да се използва положението за инициативи, чрез които да се стигне до ново състояние и статус на жените в тази страна? Може би това а, е, са жените с най-плачевния статус в света. Благодаря. Господин а, е, Хауит, от името на а, е, групата на социалистите и демократите, две минути. Благодаря, господин председател. Би трябвало първо да отбележим опустишителните последствия от събитията в Йемен. Е, хуманитарната криза засяга 80% от населението в страната. 11,5 милиона е, души е, са жертва на нестабилността в региона и гладуват. 1,8 милиона деца, които не са интегрирани в образователната система. Хуманитарната помощ е спешна, необходима, особено в дните на Рамадана, хората преживяха много тежки събития. Моята политическа група настоява да се предприемат спешни мерки, е, за да се е, преодолее хуманитарната криза в региона. Е, бившият президент Хади напусна е, страната. Но е, по същия начин, както и с е, президента Янукович, за него няма наказания, няма санкции. Е, необходимо е да защитим страната и от външни атаки. Е, Европейският съюз би трябвало да насърчи процеса на умиротворяване в региона и е, стабилизиране на страната. Ние смятаме, че е, след е, събитията от арабската пролет би трябвало да се обърне особено внимание на този регион и на Йемен, и на съседните държави и да помогнем най-вече с хуманитарен конвой. Благодаря ви. А сега от името на ЕКАРЕ ще говори господин Танок. Господин председател, ямен е пример за това какво стана с арабската пролет. Една бедна страна а, между Иран, която поддържа хутите, и Саудитска Арабия, която подкрепя суните. Саудитска Арабия се намесва с военна сила и са подкрепени от бившия президент Сале. Има хуманитарна катастрофа, над 2000 души убити, хиляди граждани в резултат на бомбардировките от страна на Саудитска Арабия срещу легитимното избрано правителство. Нещата се осложняват от пиратите в Аденския залив и Айкаида на Арабския полуостров. Европейския съюз не играе особена роля, освен да подкрепи хуманитарните усилия и аз от името на моята политическа група призовавам всички да се върнат на масата за преговори и да прекратят военните действия. Господин Танок. Има а, реплики, реплики към вас. А, приемате ли а, синята карта? Имате думата. А, благодаря, а, господин Танок, че приехте а, моята синя карта. Въпреки нашите политически а, различия, а, бихте ли се присъединили към моя призив да се признае Сомалиланд и а, да признаем а, това, което Сомалиланд прави, като помага на бегалците, на бежанците от Южен Йемен. Да, благодаря, господин Карвер. Да, мисля, че Сомалиланд заслужава да бъде от признание демократичното управление, върховенството на законта, стабилната политика, борбата с исламския тероризъм. Все са причини, които този бивш британски протекторат заслужава, съгласно халтата на ООН и традициите, да стане независима държава. Но днес, разбира се, дебатът не е за Сомалия, въпреки че аз се присъединявам, подкрепям тази кауза. Дебатът е за Йемен, където се е разрежила хуманитарна криза, както казах в моята изказване, и много от бежанците бягат в Сомалия ланд в пристанище Бербера. И там се правят усилия да бъдат настанени и приети. Благодарим на Сомалия ланд за тези усилия. Благодаря. А сега думата има госпожа Шаке за две минути и половина от името на Алде. Господин председател, господин комисар, колеги, бедният народ на Йемен ужасно страда от липсата на приобщаващо демократично управление и от ескалацията на насилието през последното десетилетие. Хиляди са убити, много повече са ранени е, в последния изблик на насилие, започнал през пролета на настоящата година. Според доклад, ръководената от е, е, Саудитска Арабия коалиция използва каседъчни бомби. Това са твърдения, които трябва да бъдат е, независимо разследвани. Също така трябва да се разследват независимо други извършени престъпления, за да се прецени дали това са престъпления срещу човечеството. Йеменският народ заслужава справедливост и за стабилизация на страната насилието трябва да спадне. Трябва да има по-голямо уважение към човешкия живот. Хуманитарното страдание трябва да свърши. Затова призоваваме всички страни в конфликта да спрат насилието. Алкайда, така наречената Ислямска държава и другите терористични организации извличат ползи от страданието на хората и от растящия хаос там. Хуманитарните е, усилия е, са задушени. Това води до невероятен хаос и е, е, токсична е спиралата на страданието. Деца се използват като войници. Това е позор. Ние трябва да работим, за да гарантираме диалог и спад на ескалацията, за намиране на политическо решение – включително като привлечем за по-конструктивна роля регионалните организации. Както казаха някои колеги, те имат голямо присъствие в ситуацията в Йемен и би трябвало да се ангажират в намаляването на насилие. Трябва също да поддържаме и партньорството си с други страни в Близкия изток в този контекст. Мисля, че чуждестранните държави трябва да спрат да наливат масло в огъня, да е, добавят своята интервенция към тази на недобросъвестните. Трябва да участваме в диалог, който да намери мирно решение на този ужасен конфликт. Самият Европейски съюз трябва да направи повече, да заеме водеща роля, така че всички наши добронамерени усилия да сполучат. Благодаря. От името на групата ГУЕ получава думата господин Кузо Перму и за една минута. Благодаря. ви. Конфликтът е, в Йемен е, води до страдания на хиляди е, хора и ситуацията се влушава с всеки изминат ден. Необходими са многостранни и едностранни усилия. И ето, че сега се намесва и Саудитска Арабия, която има един диктаторски режим. Е, използват се е, унищожителни касетъчни бомби срещу е, мирно население. И тъй като не можем по военен път да решим конфликта, настояваме за политическо решение. Трябва да се спре и с доставките на оръжия. Трябва да се използват всички средства на дипломацията. Страни като Германия и Франция трябва най-сетне да спазват е, кодекса на поведение. Е, цела вашите е, изказвания за дългосрочно политическо решение. Не можем да позволим това да остане един забравен конфликт, защото иначе само под, да срещаваме екстремистите от Даеш. Необходимо е да се помогне на хуманитарните усилия, които не трябва да бъдат възпрепятствани. Необходимо е спиране на военните действия, за да може това да стане. Но също така трябва да погледнем какво прави коалицията, начало с Саудитска Арабия, защото много правителства, включително и Обединеното кралство, помагат с всичко, освен с прека военна намеса. Значи, законността на всички тези действия трябва да бъде, да бъде, да бъде установена и трябва да положим усилия да направим това. Благодаря. Господин Смит, а сега от името на Европа за свобода и демокрация, господин Карвар. Благодаря, господин председател. Е, ние ще направим делегация от различни е, групи, е, за да се опитаме да се върнем към единните граници на Йемен преди 1990 година. Господин Джифри ни разказа за трагичното положение на място. Той страстно говори за хуманитарната трагедия е, хората, които се опитват да избягат е, от е, южната част на страната, буквално не могат да намерят лодки, за да го направят. Необходимо е да има дипломатичен подход върху на цялата територия на света, за да не се допускат военни престъпления, за които говори колегата от другата част на залата. Това е наш приоритет. Има и друг въпрос за това как е някой, който участва в официалния диалог, всъщност може да се окаже лишен от представителни правомощия. Аз оставам с впечатление, че сега хората на Йемен въобще не са представени на масата за преговорите, ако такава съществува. Би трябвало да се е, стремим е, е, към преодоляване на конфликта между сунити и шиити в целия близък изток. Този конфликт има свое трагично измерение в Йемен. Единното бъдеще на Йемен е дългосрочното жизнеспособно решение. Би трябвало да се помисли добре за връщането към границите от преди обединението. Не би трябвало да пропускаме този шанс за споразумение. Благодаря ви. С това приключваме изказванията от името на политическите групи. Сега господин Поспишил за минута и половина. Благодаря ви. Е, много внимателно следа разискванията. Е, внимателно проследих и казаното от е, господин комисаря. Благодаря ви за това е, че включихте темата в дневния ред на сесията. Е, днес говорим за ситуацията в е, Сирия, в Ирак и съседни държави в региона. И понякога забравяме за населението в Йемен. А става дума за район, който е от голямо стратегическо значение – ако военните действия там продължат, е, е, конфронтацията между сиити, е, шиити ще се изостри, което е много опасно. В никакъв случай не бива да допускаме ескалация. Не зная доколко сме в състояние да се надяваме на решение в близко бъдеще. Скептик съм в това отношение, но най-малкото можем да направим нещо за хуманитарната криза. В никакъв случай не бива е, да се е, засилват атаките на е, терористичните организации, но правителството е, в е, Йемен е, очевидно не може да се справи с Ислямска държава и Ал-Каида. Хуманитарната криза засяга стотици хиляди хора в тази страна. Трябва да се направи нещо. Господин Хан господин председател, 100 дни, след 100 дни от началото на конфликта положението в Йемен се влуши още повече. Съжалявам за загубата на човешки живот в този конфликт. И сега съм загрижен за това, че насилието може да се превърне в регионален сектар, сектантски, сектарян, сектантски конфликт. Това ще дестабилизира допълнително Близкият изток и ще накърни интересите на Европейският съюз. Европейския съюз е, има моралната отговорност пред Йемен и неговият народ. Първо трябва да се прекрати насилието. Хум, прекратяване на огъня, за да може, е необходимо, за да може да се достави помощ за 80% от населението на Йемен. Затова призовавам регионалните сили, особено Иран и Саудитска Арабия, да поемат своята отговорност и да помогнат на бедните йеменски граждани. Ние, корупцията, безработицата, липсата на социални услуги. Всичко това са причините за конфликта в Йемен. Европейския съюз трябва да използва международният си опит в институционно изграждане и подмага на демокрацията, за да помогне на новото йеменско правителство, за да може то да започне да решава проблемите на неговите граждани. Благодаря. сега госпожа Фотига за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, хаосът и конфликтът в Йемен е, се движат по нисходяща спирала. Йемен започва да прилича на Либия и на други държави, които потънаха в подобни конфликти. Държавата се проваля. Е, намесата на коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, не дава резултат. Свидетели сме и на забавяне на преговорния процес под ръководството на Ал Ахмед, представител на ОНЕ за Йемен. Също така медиите съобщават е, за водени разговори с Оман – Надяваме се, че всички тези усилия ще се увенчаят с успех, тъй като Йемен е пълен със страдалци. Там е на лице истинска хуманитарна криза. И ние, като Европейски съюз, имаме огромна роля, която трябва да изиграем, за да снижим степента на конфликта включително и чрез отпускане на хуманитарна помощ. Благодаря, госпожа Гомеш, една минута. Благодаря, господин председател. конфликтът в Йемен започва да излиза от контрол и трябва да използваме всички възможности на дипломацията. Ако не успеем с тези усилия, страната ще потъне в хаос. Животът на хората ще бъде разрушен напълно. Не бива да допускаме ескалация. Организации като Ал-Каида и така наречената Ислямска държава действат именно в този регион. Не можем да изоставим е, на произвола на тези терористични атаки е, населението. За това трябва да се постараем ембаргото, което Саудитска Арабия наложи върху корабоплаването, да бъде отменено. Върховният представител Могерини трябва да настоява държавите от региона да изпълняват своите международни задължения и същевременно държавите от Европейския съюз да спрат да доставят оръжие. Благодаря, госпожо Гомеш. А сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Давам думата на първия оратор. За Благодаря, господин председател. Още в началото искам да кажа, че страните, които са съседи на Йемен, приемат бежанците от там. Трябва да оценим техните действия. А това е, контрастира с е, отношението към е, бежанците в някои европейски държави. От друга страна, трябва да кажа, че кризата трябва да се реши с дипломатически средства. Това е ясно. Но преди всичко е необходимо примирие, за да може хуманитарната помощ да стигне до тези, които се нуждаят от нея. Значи трябва и Алкаида, и бунтовниците, и правителствената коалиция да спрат бойните действия. Необходими са нови дипломатически усилия за създаване на ново йеменско правителство, което да обхваща представители на всички социални слоеве в Йемен. Сега господин Зуликатер. Една минута. Благодаря, господин председател. Йемен е в, в лапите на най-сериозната си криза от години. Тук има преди всичко неравен достъп до власт и ресурси. Не става дума само за конфликт между двете крила на ислямската вяра. Е, ескалацията на конфликта носи голям риск за Афри... региона на Африканския рок. Много е, лошо е, се развива хуманитарната ситуация в Йемен и ситуацията в областта на сигурността. Това може да доведе до обща ескалация на несигурността в целия регион. И имаме повече от право да се интересуваме и да се безпокоим е, от положението в Йемен. Аз призовавам е, към подкрепа за йеменския народ е, и към окоръжаване на всички усилия за провеждане на мирни преговори. Трябва конструктивно да работим с йеменските партии, за да спадне интензитетът на кризата. Необходими са координирани хуманитарни действия в отклик на хуманитарния апел от ООН. Само широк политически консенсус между партиите, чрез участието на всички тях в преговори, може да възстанови мира, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен. Благодаря господин Мариес за една минута. Благодаря. Ситуацията в Йемен продължава да бъде взривоопасна страната рискува да изпадне в хаос. Е, всичко, което четем в последно е, време, ни дава основание да кажем, че кръвопролитията продължават. Е, блокада на корабоплаването от Саудитска Арабия, изтегляне на дипломатическите служители, убийства, глад, десетки хиляди беженци, които търсят спасение в съседните държави. Една част от тези хора пристигат в Европа. В Гърция вече имаме беженци, мигранти от Йемен. А виновниците за тази ситуация е, продължават да живеят безнаказано. Какво прави Европейският съюз в това отношение? Е, трябва да се работи в по-тясно сътрудничество с международните организации, най-вече с ООН. Необходимо е политическо решение. Господин Яковчич има думата. Една минута. А, ако, ми, ако разрешавате, ще кажа, че не, нямах намерение да говоря. Дайте думата. Госпожа Билба, разбрах, че само на четири души ще даде думата. Дайте думата на госпожа Билба, защото тя поиска да говори преди мен. Аз не, нямам, не знам, че тя е поискала думата. Давам ви думата на вас, ако искате. Е, говорете сега, казва председателят. Ясно е, че сме изправени пред невероятна хуманитарна криза. Защото това, което става днес в Йемен, в никакъв случай не може да бъде прекратено от днес за утре. Различни въоръжени групировки, страни, които защитават различни интереси. Е, Европейският съюз е изправен пред още едно предизвикателство, а именно осигуряването на хуманитарна помощ, тъй като милиони е, ще гладуват, е, милиони няма да могат да оцелеят. И за това призоваваме Европейската комисия да положи всички необходими усилия, за да може да осигури хуманитарна помощ и всички воюващи страни да седнат на масата за преговори. Това е единственият начин конфликта постепенно да бъде, да се деескалира. Господа Бибала, съжалявам. Госпожа Билбао, имате една минута, за да участвате в дискусията. Благодаря, господин председателю. От самото начало поисках думата, мислех си, че сте си го записали. Йемен е в тежко положение заради отдавнашния конфликт е, в една от най-старите страни на света. Е, страданието на населението е достигнало нетърпими равнища. Ужасът е, на място е неописаем има атаки срещу училищата, произвол от страна на войската. Ние искаме да има хуманитарна пауза във военните действия, за да може да бъде облегчено тежкото положение на населението. Това трябва да бъде под егидата на ООН, като под същата егида трябва да се търси и край на конфликта, а трябва да се извърши и разследване на нарушенията на правата на човека. Необходимо е да се стимулира сътрудничеството за възстановяване на страната. Е, като особено внимание трябва да обръщаме е, на случаи като тези с баските и каталанските туристи, които преди 8 години загинаха при въоръжено нападение. Благодаря с това изчерпваме разискванията. Давам думата на комисаря Хан за неговия отговор. За парламент. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Разискванията показват, че ние преследваме ни същи цели. Е, желаем да се е, спре с страданията на хората, с е, печалната ситуация на беженците с ембаргото, което е наложено и бихме желали да се мобилизират международните усилия за да се изгради е, е, основа за умиротворяване на ситуацията в Близкия изток. Необходима е политическа отговорност, необходимо е, е да се легимитизират е, всички е, усилия на е, гражданското общество в Йемен. Е, необходимо е, е да осигурим пътя на хуманитарната помощ, е, за да е, облегчим страданията на хората. Е, международните организации осъзнават спешната необходимост от храна и медикаменти в Йемен. Ескалация на конфликта крие риск в себе си е, за е, разпространение на е, конфликта в съседните държави и в залива би трябвало да се предприемат всички дипломатически усилия за стабилизиране на обстановката. Международната общност би трябвало да е, се стреми към постигане на тази цел. Европейският съюз ще е, поеме своята отговорност в рамките на този процес. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Е, веднага можем да ви дадем думата и последващата тема